the uh, only oh, by the Ако депутатите са в залата, моля, заемете си местата си, заемете местата си, за да можем да започнем. down. Моля, заемете местата си. Нямам а, никакво намерение а, да правя съобщение на председателя, докато всички говорят. тоест, продължаваме нашето заседание, така че, а, както обичайно, ще направя най-важните съобщения назначаване на нови е, членове на е, консултативният комитет по статистиката. Комисията се обърна към нас с оба за мнение. Моба за мнение на а, 8 от 12 членове на комисията по Конституционната комисия по статистика, защото през март тази година изтичат техните мандати. Евростат е подбрал 8 кандидати и е, е изпратил техните биографии. Координаторите а, е, бяха консултирани и нямат възражения по предложенията на Евростат. Сивитата също са раздадени на всички депутати, т.е. ако нямате възражения, и ако не получа възражение от вас, ще изпратя писмо на председателя, като го усъдомя за резултатите от тази консултация и че ние сме удовлетворени от резултатите. Сега, за триалогът. No, well, you know, if we want to get to the vote and get е, и трябва да престанете с разговорите, моля. Е, Юсей 5, е, втория триалог се състоя на 15 февруари през Страсбург. Отначе се изцяло за преразглеждането на санкциите. Съвета заяви, че иска да уеднакви да уеднакви заплащането по YFMD. Ако имате разговори да водите, по-хубаво аз тогава да престана с съобщенията. Съветът заяви, че иска да уеднакви тези заплащания и санкциите по МИФЕД. Е, това предполага, че трябва да се променят текстовете в двата текста. Съвета и Европейския парламент се съгласиха да разгледат е, нерешените е, въпроси на триал... срещата на триалога на 26 февруари в Страсбург. Като приключите разговорите си, тогава ще продължа с съобщенията. Не, аз съм ще продължа съобщението, когато тук се възцари тишина. Сега, а, по обменната статистика, на 11 февруари беше а, проведена първата среща на триалога. Има споразумение с съвета по повечето въпроси, освен онези свързани с комитологията, тъй като съвета иска да приеме актове за прилагане, докато комисията смята, че делегираните актове са по-подходящи. По въпроса за санкциите за щети във връзка с конкуренцията и нарушения на закона на конкуренцията. По понеделник се проведе първият е, триалог по отношение на е, е, солидарна а, и персонална отговорност е... One more trialogue is planned for 27th of February when we hope to reach a final agreement. I have to say that... Триалог ще проведе на 27 февруари, когато се надяваме да бъде постигнато споразумение по всички тези въпроси. Това беше първият триалог по процедурата за съвместно взимане на решения по проблема за проблемите на конкуренцията. Т.е. това е така жалон в нашата работа. Сега, за статистиката във връзка с макро, процедурите по макроекономическите дисбаланси, това е 11 е, точка от дневния ред. Ако сте започнали, ако сте е, донесли всички картите си, можем да започнем гласуването. т.е. гласуване по статистиката за процедурата при макроекономическите избаланси, най-напред ще направим пробно гласуване. Тъй като подигнахте въпроса за трилогът по ЮСЕК, а, аз получих един а, обаждане от а, Financial, Financial Times, което ми изненада. Трябва да кажа, че съвета поиска не само уеднаквяване на санкциите по МИФИТ, но също така си подбра и определени санкции, където стандартите са по-низки. И трябва да се каже, че политическите групи не са съгласни с този подход, тъй като в медиите съществува загриженост и въпрос защо не е закрито това досие. Не защото не сме съгласни за заплащането, а защото съвета не иска еднакви стандарти за санкциите, които вече имаме по други въпроси. И ние не сме съгласни с това, исках само съвсем ясно да заявя това. Така че готов съм за компромис, но за да има компромис, трябва да има отстъпки от двете страни, не само от едната. И така, пробно гласуване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 против, въздържали се, приема се. 65-то изменение за, против, въздържали се. Ще проверим а, с поименно гласуване. Гласувайте, моля. А, прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромис F. Компромис F за, против, въздържали се, приема се. А сега 86-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Моля, дигайте ясно ръка, за, за да мога да разбера какъв е резултатът. 26 изменение за, против. Просто не виждам ръцете, които вдигате, трябва да проверим. Моля пак, още един път, прекратете разговорите. Гласуваме с картите по 26-то изменение. Прекратете гласуването. Приема се. Почти единодушно се приема. 87 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 27 е оттеглено. Десето на, емпло... на комисията по заето се отхвърля се. Компромис Ж за против, въздържали се, приема се. Компромис хаш за, против. Ще трябва да проверим. Просто не, не, не вдигате ръка достатъчно ясно. Гласуваме по компромис хаш. Още четирима трябва да гласуват. Компромис хаш. По компромис хаш проверяваме, защото не дигате ясно ръка. Още трима. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис И. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Й. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис К. За. Против. Въздържали се. Приема се. Реджи 1 за, против, въздържали се, приема се. 33-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате да проверим? Добре, проверка по 33-то изменение. Още един. Всички ли гласуваха? Отхвърля се. 33-то се отхвърля. Компромис Л. За, против, въздържали се. Приема се към Реджи 3. Като свършите разговорите, ще продължим гласуването. Речи 3 за, против, въздържали се аз съм объркана. Проверяваме точка от преамбила номер 3. Гласувайте, моля. Точка от преамбила 3А. Реджи 3. Приема се. Извинявайте, е, много е трудно да видя как гласувате, особено когато е, има толкова много разговори. 35-то изменение за, против, въздържали се, приема се, речи, значи, искате проверка, добре, проверяваме по 35-то изменение. Гласувайте, моля. 35 Прекратете гласуването. 23 на 15 приема се реже 4 за. Против. Въздържали се. Ще проверим. Проверяваме по точка от преамбюла 5. Това е реже 4. Всички ли гласуваха? Приема се. Компромис М за против, въздържали се, приема се. Компромис Н за, против, въздържали се, приема се. Компромис Н. добре, проверяваме по компромис Н. Всички ли гласуваха? Приема се. Компромис О за. Компромис О за. Против, въздържали се, приема се. Компромис П за. Против, въздържали се, приема се. Реджи 6 за. Против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Q за против, въздържали се, приема се. Компромис Р за, против, въздържали се, приема се. Точка от преамбила 9А за, против, въздържали се, приема се. Ще проверим, ако искате. Това е Точка 9а. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се. 33 на 5. 43-то изменение за против въздържали се, отхвърля се. Реджи 7, Реджи 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. Реджи 8 за, против, въздържали се. Отхвърля се Реджи 9 за, против, въздържали се. Отхвърля се Реджи 10 за, против, въздържали се. Отхвърля се Реджи 11 за, против, въздържали се. Отхвърля се режи 12 за. Против. Въздържали се. Е, нека проверим. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се докъде бяхме стигнали. Това беше Реджи 12. А сега Реджи 13 за против въздържали се, отхвърля се. Реджи 14 за против въздържали се, отхвърля се. 32 изменение за против въздържали се, отхвърля се. И сега за текста с приятите изменения. Гласуваме с картите. 38 гласа за, 1 против, няма въздържали се. А, това беше. Сега още един път трябва да гласуваме за законодателната резолюция. Още един трябва да гласува. 36 за, 1 против, няма въздържали се. Няма да започваме преговори, ще има частично гласуване в пленарна зала през март. Това е предложението, което се прави, а сега а сега доклада на Свен Гиголд за преразглеждане на Европейската система за финансов надзор. Okay, we're all ready, so... Ако сте готови, започваме с компромис АЦ Три части. Първата част, кой е за? против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се. Нека да проверим втората част. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Странно. Трета част за против. Въздържали се. Приема се. Сега преминаваме към компромис АГ, който е на страница четвърта, две части. Първата част за Abstentions carried. Second part in favor. Втората част за против. Въздържали се. Приема се. Сега преминаваме към 167. Първата част за... Не, поправя се председателя. 160... 168. За, против, въздържали се. Трябва да проверим електронно гласуване. 168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 Шеста част за, против, въздържали се, отхвърля се. Седмата част за, против, въздържали се. Приема се, да. Искате да проверим? Някой каза да проверим, за това ще проверим. Ами, трябва да броя ръце, така че, ако обичате, да показвате по-ясно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Част 8. Част 8. Ако си вдигате ръцете по-ясно в този край, ще, а, ще е по-лесно. Вернер, били... а, дошъл и поел председателството или Жан Пол. Може ли да му кажеш колко е лесно, особено в такава зала? М- може и да отложим и гласуването за следващата седмица, моля ви. Осма част за. Против. Въздържали се. Да проверим. Sorry for that. I don't know what part eight is. You, you had a. I have a list, yeah. but I don't. I'm closing the vote. There's one button not pressed. Край на гласуването отпада 18 на 18 гласа. Девета част. Кой е за? Против? Въздържали се да проверим девета част. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Сега преминаваме към 185-то. Изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис АФ с устно изменение. Съгласни ли сте? Кой е за? А, пет части. Добре, първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Част трета за, против, въздържали се, приема се. Част четвърта за, против, въздържали се, приема се. Част пета за, против, въздържали се, отхвърля се. Преминаваме към 200 и 12, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 212, okay, I'll check. Right, has everybody voted? Да проверим. Добре, всички ли гласуваха? Още няколко гласа са необходими. Voted, votes Край на гласуването. Приема се. <laughs> Коментари без микрофон. Дадох ви достатъчно възможности, каза председателя. I denounced it before you... Обявих го преди а, да кажеш. Така ми беше казано и в другата зала, така че не можем да проверим отново. Съжалявам.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 А хаш е следващия компромис. Първата част, кой е за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Третата част за, против, въздържали се, приема се. Четвъртата част за, против, въздържали се, приема се. Искате проверка по четвъртата част. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отпада. Отхвърля се. 18 на 18 гласа. Пета част за. По петата част за. Против. Въздържали се. Да проверим. Гласувайте по петата част. Um, sorry. Sorry about that. Съжалявам. Секретарията трябва да се занимава с много неща едновременно. Край на гласуването. Отхвърля се. Преминаваме към компромис А и кой е за против, въздържали се, приема се. Чакаме германците да си свършат разговора. Uh, Приключихте ли? Добре. Компромис А и От в три части. Първата част за, против, въздържали се. Ам, приема се. Втората част за, против, въздържали се. Приема се. Третата част за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към 122 изменение. Отпаднало е. След това тогава 334 за 334. Кой е за? Против въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Не видях а, вдигнати ръце от социалистите. Проверяваме 334-то изменение. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Amendment 123. за. Против въздържали се. Приема се. Първоначалният текст, втори параграф за. Против въздържали се. Приема се. 124 за. Против въздържали се. Приема се. 125 за против, въздържали се, отхвърля се, но а, да проверим. Край на гласуването. Приема с 18 на 17 гласа. falls. Oh, that's fallen. That's fallen. That's fallen. Останалите отпадат. Така че четвърти параграф, първоначален текст, кой е за, против, въздържали се, приема се. Съображение от първо до 20, анблок, за, против, въздържали се, приема се. Изменение а за против въздържали се приема се. От 21 до 24 ен блок. За против въздържали се приема се. Изменение второ за против въздържали се приема се. Да проверим все пак. Oh, that's rejected. Sorry about that. Отхвърля се, съжалявам. Изменение трето за против. Нека да проверим. Моля, гласувайте. Отпада. Четвърто изменение за против. Въздържали се отхва... да проверим отново. Thank And that falls. И то се отхвърля. Компромис А, първата част за, против, въздържали се. Приема се втората част за, против, въздържали се. Приема се компромис Б за, против, въздържали се. Приема се компромис С за, против, въздържали се, приема се. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. Компромис Е, първата част, кой е за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се. Не знам какво прави НП, затова трябва да проверим. Втората част текста на компромис Е. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. ГХ за, против, въздържали се, приема се. Компромис И за против въздържали се приема се. Компромис. А, извинете, изменение 326 за против въздържали се. Не е ясно да проверим 326-то. Всички ли гласуваха? Отхвърля се. 41 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към компромис йод. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Да проверим втората част. That's carried. Uh, приема се. Сега преминаваме към 47 за против въздържали се. Приема се. Компромис КЛ. Устно изменение. Съгласни ли сте? Добре с и устното изменение за против въздържали се. Приема се. Сега преминаваме към компромис М. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. компромис НО. За? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис ПК. За първата част за? Против? Въздържали се? Приема се. Втората част за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега преминаваме към компромис РС, първата част, кой е за, против, въздържали се, приема се, втората част, за, против, въздържали се, да проверим по втората част. Ще два гласа, още един, край на гласуването, приема се. Преминаваме към компромис Те Хикс, първата част за против. Въздържали се. Приема се втората част за против. Въздържали се. Да проверим втората част на компромис Т Хикс. Thank you a clue what's going on here. I'm closing the vote. Край на гласуването. Приема се. Compromise Y. Компромис Y. Първата част с устно изменение. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Третата част за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега преминаваме компромис Z, А, Б, за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме по така изменения текст. Електронно гласуване. That's carried. 33 in favor. Приема се 33 гласа за, 4 против, няма въздържали се. Много добре, Свен. Шаран, uh, yeah. like... искам да благодаря на всички докладчици в Сянка и да кажа, че съм много um, доволен, че um, гласуването потвърди мнозинството, което се формира около надзорния орган. Е, Подкрепа на надзорния орган, Вернер. имам процедурен въпрос. Кога ще гласуваме е, по е, становището, свързано с създаването на подкомисия? комисия? тъй като ЕКОН беше потвърдена като пълноправна комисия. Нека по време на следващото ни заседание, през следващата седмица, тази точка да бъде включена в дневния ред. Помолих координаторите а, да коментират тази тема. Обсъдили сме темата още преди но можем да сложим тази точка в дневния ред, но не сега. Ако искате да гласувате против волята на председателския съвет, няма проблем. Създаването на една комисия е право, което е отредено на пленума. И имаше решение да се запази ЕКОН, да няма подкомисия. Подком... Създаването на подкомисия може да се предложи в пленарна зала. Ам... Отпада по този начин решението което е свързано с предложение на, на председателския съвет. По този начин предложението и писмото, изготвено от Шаран, не е било подложено на гласуване. Нека този въпрос да се разгледа в нашата комисия и да бъде гласувано. Не смятам, че сме стигнали до този етап – не заради гласуването в пленарна зала. Е, и гласуването беше извършено в рамките на доклада, изготвянето от АВКО. Председателския съвет ме помоли за трети път да изляза с предложение, тъй като Последните две предложения бяха отхвърлени и няма съмнение, че тази комисия предпочита да няма никакви промени. Ако председателския съвет иска да стигне до някакво заключение, което не са направили, трябва да се обърнат към нашата комисия. Това е процедурата. Те продължават да искат от нас да представяме предложения и а, те искат а, от нас да правим някакви още по-добри оценки. Ам, и има предложение изготвеното от секретарията и одобрено от координаторите, защ... защото а, персонала се занимава само с това през цялото време. На всеки етап се е, изказва предпочитание да няма промяна и по този начин а, е подсилена волята на тази комисия. Така разбирам нещата. Ако и искате да проведем дебат, добре. Може да има ориентировачно гласуване и да съобщим резултата на председателския съвет. Стана тази бъркотия заради а, комисията АВКО. А, Удо, благодаря, Шеран. Аз съм готов да критикувам всеки председател и всяко решение по всяко време на денонощието, но трябва да имам основание за това. Аз не съм координатор, но има достатъчно координатори в залата. Това, което аз съм разбрал е следното. Шарън е изготвил това становище в качеството си на председател и нещо, което е било решено по време на заседанието на координаторите. Вернер и ти не си координатор. Ако не така, тогава координаторите трябва да ни а, обяснят за какво става а, а, въпрос. И Вернер, ако обичаш, да не ставаш истеричен. А, Шаран е а, изпълнила това, което е било решено от координаторите, но не пречи отново да се занимаем с този въпрос. Разбирам вашето вълнение, но нека да стъпим отново на земята. на второ място. Никой, който а, се ръководи от здравия разум в тази комисия смята, че Европейския а, парламент а, трябва да а, се занимае по-обстойно с въпросите, свързани с еврозоната. Предполагам, че вие искате и за напред ние да имаме право на глас трябва да има институционален отговор на този въпрос. Кой е правилният подход? Аз все още не съм взел окончателно е, решение сам за себе си, но трябва да запазим спокойствие, да не се вълнуваме толкова много и да обсъдим въпроса. Вернер, ще ти дам думата. Има и други, които поискаха да вземат думата. Отмари след това Свен. Искам а, да продължа там, където колегата спря. Има три е, нива. На първо място трябва да знаем какво са решили координаторите. Ако са взели това решение, то а, противоречи на това, което каза председателя точно а, преди малко, а, че Комисията е решила да няма подкомисия. Важното е да знаем как се води този диалог между председателя и а, координаторите и до какви резултати се е стигнало. Не смятам, а, че председателя е действал ам, от а, свое собствено име. На второ място, дали има решение в, взето в пленарна зала? Председателския а, а, съвет не може да отмени решението в, взето в пленарна зала. Става въпрос за от, отношението на председателския съвет към решение взето в пленарна зала. Няма орган, който да може да обесили действието на решение, взето в пленарна зала. И друго, което Удо Булман а, посочи. Ам, Европейския парламент а, има легитимното право да се произнася по въпроси, свързани с еврозоната. Не трябва да се стига до... Ам, някакъв, до някакви противоречия в еврозоната и да има разединение в Европа. Европейския парламент има право на глас по въпроси от този род и това е заложено и в общото законодателство. Uh, ще продължим по въпроса, защото в 11 часа ще започнем срещата с ЕЦБ. Аз разбирам какво искате да кажете. Зная, че изказванията ви са на базата на документа. А, може би сте прочели неверен доклад в Юрактив, където се говореше за нещо свързано с еврозоната. Първо Свен, после Жан Пол. Давам думата по реда, в който хората са заявили желание. Свен. Мисля, че има две нива. И така, какво беше направено от координаторите от една страна и от друга страна по същността какво беше направено. Относно работата на координаторите, моето разбиране на разговорите с координаторите беше, че има съгласие, че в бъдеще може да се наложи да се създаде една подкомисия. Дебата се състоеше в това, дали парламента трябва да взема решението сега за следващия мандат на парламента. И ние бяхме изненадани в групата на зелените от предложения в председателския съвет, които решават с лека ръка какво ще прави следващия парламент. Вие казахте, че не трябва да решаваме въпроса сега. Генералният секретар, председателят поискаха да се отложи гласуването. Това стана и сега се създава възможност да проведем това разискване. Читам, че можем да направим това сега със съгласието на колегите от НЕП, защото не само координаторите трябва да се занимават с въпроса. По същността, искам да кажа, че трябва да се внимава тъй като имаме много ограничени права, когато става дума за контрол върху еврогрупата. На практика е, има междупарламентарен подход и липса на демократична отчетност. Въпросът обаче е дали трябва да създаваме нова структура, след като нямаме права. Това е друг въпрос. Ето защо е толкова важно докладът на тройката а, да призове да се дадат права е необходимо на този парламент, за да може да се търси сметка на министрите, които идват понякога тук и ни отговарят на нашите въпроси. По правни съображения има разграничение между еврозоната и страните извън еврозоната, но съм съгласен, че не трябва да се допуска разединяване на Европа без обаче да отстъпваме права. Също и трябва да държим сметка за времето, с което разполагаме не само за същностната работа. И така аз предлагам не само да говорим за писмото, госпожа председател, което вие ще изпратите, а по-скоро за демократичните права на този парламент да упражнява контрол върху това, което се случва в еврозоната, тъй като това е истинския дебат. Жан-Пол Гозесе. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да подкрепя това, което каза Свен. Именно това обсъждахме сред координаторите. Първоначално беше казано, че ЕКОН трябва да направи обсъждане. Не ставаше дума за разединение. На второ място се прецени, че не е необходимо да се вземат мерки сега в края на мандата. Освен това, на трето място беше разискван въпроса евентуално за създаване на подкомисия като едно възможно решение, като се очитат два правни аспекта. Първо, тази подкомисия да бъде създадена само по инициатива на съществуващата комисия в следващия парламент, т.е. това решение трябва да се взема в момента, дали да се създава такава подкомисия. И на второ място, както каза Свен, както каза и Отмар, депутатите представляват а, всички европейски граждани, за това няма правно основание да се прави разединение и дискриминация между депутатите, съгласно това дали са от еврозоната или извън еврозоната. Това е в основата на системата. Не бива обаче да пренебрегваме, че съществува искане, свързан с контрола в еврозоната. Трябва да се намерят е, възможности за упражняване на подобен контрол. Трябва да се остави тази възможност е, открита, да се намери джентълменско споразумение при една подкомисия, ако бъде създадена, да се даде е, приоритет на депутатите да от еврозоната да участват, без обаче да се изключва участието и на депутати извън еврозоната. Не можахме да стигнем по-далече и трябва да имаме предвид, че решението за създаване на подкомисия по паричните въпроси може да се осъществи единствено от економическата комисия в следващия парламент, а не от нашата комисия. Силви. Съвсем накратко, напълно съм съгласна с това, което казаха Свен и Жан Пол. Е, ние имаме правна рамка, трябва да я спазваме. Съгласна съм с Свен, че има проблем с отчетността и не можем само да казваме и да повтаряме, че нямаме промощи като парламент. Ние, ако допуснем минимум гъвкавост, ще се създадат две групи в Европарламента. Ние трябва да изискваме съвместно вземане на решения, свързано с междуправителствените споразумения. Беше взето решение колективно, решение. Ние ще трябва да водим труден дебат може би това ще стане следващия мандат. Трябва да се проведе, може би, междуправителствена конференция за това как да действа еврозоната. Освен това, може да възникнат проблеми за онези, които участват или не участват в програмите за спасяване на проблемни държави. Верно. Е. Благодаря. Съгласен съм, е, че по време на следващия законодателен период ще има нужда от нови инструменти за упражняване на контрол. В описанието, което е, е за подкомисията, не съдържа това, което е необходимо. Шарм каза, два пъти отхвърлихме предложението и ам, трето предложение беше изготвено с помощта на секретарията. Координаторите се занимаха с този а, а, въпрос. Против, против правата на парламента. Сега президиума иска а, да вземе решение за създаване на подкомисия. А, време, а, правилният момент за обсъждане на този въпрос е през юли, когато се е, сформира новият парламент. Има още много желаящи да се изкажат. По процедурен въпрос, Лилиям, искам само да кажа нещо по процедурата. Това е много чувствителна дискусия, която водим в момента в комисията. Въпросът не е решен, не е включен в дневния ред за днес и не знае изобщо защо водим този разговор намирам това за неприемливо. Тази дискусия не е организирана и аз отказвам да взема позиция в едно заседание, което няма в дневния си ред такава точка. И това не е в дневния ред, въпреки че трябва да се разисква въпроса за отношенията между Европейския парламент и Еврогрупата. Оле, по процедурния въпрос, аз съм аз разчитам на координаторите и на председателя на нашата комисия. Но ако вземем това решение в следващия мандат, това ще бъде неразумно решение, защото само ще доведе до допълнително разединение в Европа и в този парламент. Не го правете, ако искате и други страни да се присъединят към еврозоната. Председателката. Трябва да установим тази дискусия разполагахме с време. Сега за това разгледахме този въпрос, но ще я поставим отново на дневен ред. Жан Пол. Само искам да кажа нещо. Съгласен съм, че не е включен в дневния ред въпроса, но трябва да се поставят отговорностите там, където трябва. Силви каза за писмото и това е израз на разговорите водени сред координаторите единодушното им мнение. Председателския съвет, администрацията, въпреки това, продължава да следват а, друга път. А, Позицията на комисията беше ясно подчертана. Ако трябва нещо да се променя, това трябва да стане от следващия парламент. И основният въпрос остава отворен, тъй като има а, сил, силен натиск да се направи нещо по отношение на еврозоната. Искам да кажа това в приключване на разискването на този етап и да продължим този разговор, за да видим какво трябва и какво не трябва да се прави. Благодаря. Приключваме дискусията по този въпрос. Жан-Пол направи коментар, който е напълно уместен. Генералният секретар на парламента оказва натиска. За това този въпрос беше поставен през по-голямата част на този мандат и на всяка друга възможност. Когато ние не сме внимателни, то отново се появява на дневен ред. Сега можем да преминем към следващата ни е, дискусия. Срещата ни с представител на изпълнителния съвет на ЕЦБ, точка 13, свързан с доклада за ролята и дейността на тройката. Благодаря ви, че сте толкова точен и тук готов да участвате в нашето заседание. Е. Тишина, моля. Ще работим по обичайния начин. Добре дошъл на Бенуа отново в нашата комисия. Благодаря за участието в изслушването. И когато свършите с разговорите, ще можем да продължим работата и да, тогава ще дам думата на Бенуа Кюре за няколко минути. След това ще продължим с въпроси и отговори, както обикновено. Бенуа, имаш думата. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря английски, но най-напред искам да ви благодаря вас и на двамата съдокладчици, както и на комисията за поканата да участвам в вашето заседание. Този дебат е много важен. Тройката бе създадена през 2010 година в особени обстоятелства, към които ще се върнем. По наше мнение тя функционира две, добре и под, под, на, на това ще се спра отново. И разбира се, имаше период на обучение, така да се каже, заедно с развитието на кризата, как да се излезе от създадени затруднения, усилията в различни страни, как те да дадат по-добри плодове. И ние трябва общо, общо всички да излечем необходимите полуки и да видим какво трябва да се направи, за в бъдеще, в постоянен план, за да може да се управляват бъдещите кризи. Нещо, което е особено важно и очевидно парламентът като европейска институция трябва да инициира този разговор. Благодаря за поканата. Проблема е много важен. Сега ще мина на английски. Бих искал да ви благодаря сърдечно за поканата. мерките в приятели в различни страни бяха един, доведеха до бяха в, в, в отговор на една безпредседентна криза, която засегна милиони европейци. И съвсем естествено е вие, техните представители, да се опитате да оцените това какво е станало и европейските институции да се опитат да се получат от стореното до тук за своята работа в бъдеще. I'm grateful for the opportunity to explain uh, the role Използвам тази възможност, за да обясня ролята на ЕЦБ в тройката и да споделя с вас нашата оценка на процесите, протекли в различни страни и накрая да извлека някои полуки за бъдещето. Така че, ако ми позволите, госпожо председател, първо ще кажа няколко думи за ролята на ЕЦБ и на тройката. Второ, каква е нашата оценка на процесът на приспособяване към новите обстоятелства и трето, какви заключения може да направим и какви полуки да извлечем от всичко това. Първо, ролята на ЕЦБ в тройката – и ако мога в скоби да кажа, работя с изпълнителният съвет на ЕСБ от 10 дни, така че ще ме извините, ако не познавам добре това, което е протекло преди това и какви дискусии са се водили. В самото начало Искам да припомня обстоятелствата, при които бе създадена тройката. Когато избухна кризата през пролетта на 2010 година а, и еврозоната пострада от последиците на безпредседентна криза, а, зоната бе неподготвена. Масливката архитектура не можа да предотврати натрупването на напрежение в различни страни. Е, Европа не бе подготвена да се справи с кризата и нямаше рамки, в които а, а, а, страните членки а, а, да използват управление, инструменти, финансиране за борбата с кризисните явления. В тези трудни обстоятелства страните членки решиха да окажат финансова помощ с известни условия на нуждаещи се страни. И еврогрупата се опита да използва най-добрият натрупан опит, е, за да подкрепи е, създаването на програми. И именно тогава МВФ, Европейската комисия, със своят е, опит, който допълва опитът на ЕЦБ като институции в управление на кризи в различни страни, те бяха помолени от Еврогрупата да поемат тази трудна задача и така бе създадена тройката. Как, как, каква а, може да допренесе ЕЦБ? Какви бяха нейните умения и опит? Тя е, е, е, има опит в осигуряване на макроекономическа стабилност, финансовото управление, също така ЕЦБ е, е имаше поглед върху обстоятелствата и начина на взимане на решения Именно за това беше поискано и нашето участие и ние тогава ясно казахме, че ние ще запазим своята независимост, така както тя е заложена в договорите. Като приехме това искане, ние приехме роля на консултант, консултант в рамките на, Еврогру... на тройката, а Еврогрупата трябваше, разбира се, да вземе своите решения ние оценихме различните политически възможности заедно с останалите членове и след това установи, направихме преглед на постигнатите резултати, естествено в връзка и консултации с комисията и МВФ. Това беше положението през 2010. Днес знаем, че това положение бе прието за съвместно решение на съвета и парламента. Европейският съд със своето решение дефинира основните правила и е, за комисията, и за тройката, и всички наши действия бяха в съответствие с съществуващите договори. Е, тоест, е, участието на СБ в тройката се основава на солидни правни основания. Това първо. Второ, е, как бяха създадени програмите за оценка. Искам да подчертая, че въпреки значителните различия между страните, ние се бяхме изправени пред четири големи предизвикателства, общи за всички страни. Първо беше националната политика, каква трябва тя да бъде, след като масовата архитектура не даде необходимите резултати. И какви са, какъв е дъл... какво трябва да правят средите членки? И как да водят економическата политика като нещо, което е от общ интерес в извънредно трудните економически обстоятелства, трябва да кажа, че всяка от проблемните страни се направиха тези усилия и трябва Жан-Клод Трише, предишният председател на банката, особено силно подкрепеше тази роля. ЕЦБ дори, дори тук в парламента бе предупреждавала за е, фискалното състояние, за цените и заплатите в някои от тези страни и така нататък. Това беше първо, първото предизвикателство. Второто предизвикателство беше това, че нямаше а, е, а, е, време. Информацията, която получавахме, а, беше винаги непълна а, и нямаше достатъчно време за действие. Трябваше да се действа бързо. Това второ. Трето, економическите съображения, устойчивостта и политическите обстоятелства ограничаваха нашата свобода на действие и това, което предлагаха международните европейски партньори. И четвърто, трябваше да се направят корекции в много кратко време в валутния паричния съюз. Ограниченията в отделните страни членки и трудностите в тях направих тази задача още по-трудна. Още това слушаше и риск от заразата да се разпространи в други страни и да заплаши стабилността на единната валута. Това бяха ограничения, в, в, които, в, в чието условия трябваше да работи тройката, като се съобразява с условията във всяка отделна страна и да постигне своите цели, условия за устойчив растеж, висока заетост, и да даде възможност на страни, тези пострадалите страни да получат пазарен достъп. Трябваше това да се направи във всички тези страни, да се консолидират техните финанси, да бъдат коригирани техните структурни слабости и да се възстанови тяхната конкурентоспособност чрез структурни реформи. Във всички тези области трябваше да се възстанови пазарния достъп на тези страни. Искам да подчертая, че когато давахме съвети като част от а, тройката, ЕЦБ а, а, винаги е обръщал внимание на социалната справедливост а, в цялото общество. А, това значеше, че трябваше да а, се борим с а, различни интереси, които действаха против тази, това желание. Знаеме за социалните трудности в тези страни. Много страни страдат, все още страдат от грешките, които доведаха до кризата и от неизбежния процес на приспособяване. Хората остават без работа, наплатите стагнират или намаляват. Но не трябва да вадим грешни заключения. Какво, какъв е, обаче, каква е альтернативата? Ако беше стигнало до а, дефолт, до неплатъчна способност, това щеше да а, влуши още повече положението в тези страни. И щеше да се отрази отрицателно на всички. Знаеме, че се водеше дебат за потенциалното излизане на някои страни от еврозоната. и значи през последните 4 години бяха направени много големи усилия за консолидиране на финансовия сектор, на публичните финанси, Ирландия, например, вече получи, възстанови пазарния си дял, излезе вече от програмата за възстановяване. И всички, във всички пострадали страни, на страни, на които помагаме, виждаме сериозен напредък в рамките на стабилизирането на техните финансови системи и економика. Възстановява се тяхната конкурентоспособност, структурните реформи вече дават първите си плодове. Разбира се, безработицата все още е много висока, възстановяването е крехко и ние трябва да продължим по трудният път избран от нас, но трябва да кажа, че това се прилага, въжи не само за тези страни, а и за всички страни в Европейския съюз. Сега, да се спра накратко на полуките и заключенията. Какви са те? Възоснова на това, което току-що казах. Първото заключение е, че Програмите, които проведохме, бяха необходимият отговор в засегнатите страни. Второто заключение е, че тройката в дадените обстоятелства по това време беше най-добрият възможен инструмент. И третото заключение е, че като взимаме предвид трудното положение, трудните обстоятелства и ограничената информация, с която разполагахме, съветите, които даваше тройката, бяха правилни. Какви са полуките от последните 4 години? Най-важният извод е, е че е, са необходими, необходима е, е, разумна фискална и структурна политика, за да се избегнат в бъдеще подобни кризи в бъдеще. А, и това е много важна полука. Става дума за процедурите за макроекономическите дисбаланси е, е, и другите мерки, които бяха взети, бяха взети своевременно е, и те в бъдеще ще помогнат за предотвратяване на подобни сривове липсата на достатъчно адекватно управление на а, европейско равнище и на равнище на еврозоната ограничи опциите, пред които разполагахме. Новият институционен, новата институционна структура се изгражда се стъпка по стъпка и от тук може да извлечем важна полука. Страните трябва да действат заедно и от 2010 е, година насам е, е, стъпка по стъпка изграждаме банковия съюз, което е един важен резултат от всичко това. И така, в заключение ще кажа, че в сегашната тази форма тройката няма да съществува вечно. Сигурен съм, че в крайна сметка рамките за управление на кризата в Европа ще бъде отразено в, общност, отразено в общностното право. А, а, но а, докато тройка съществува, тя ще продължи да предлага консултации възоснова на натрупания до сега опит. А, благодаря. Вашият предшественик наистина казваше, че тройката не е съвършена, но най-добрият вариант, който, с който разполагахме в този момент представител от ЕНП и някои са докладчиците ще, и докладчиците в сянка ще вземат думата. Сега от Мар Карас има думата. Благодаря. Благодаря ви за вашият принос и благодаря за основните принципи, които очертахте във вашата реч в хода на дебата ще стане ясно, че ролята на ЕЦБ още веднъж ще бъде подчертана. По време на посещенията, които осъществихме в държавите членки, останахме с впечатление, впечатлението, че а, не става въпрос само за консултации и анализи, ами че в а, рамките на самата тройка имаше доста разгорещени дискусии, свързани с а, програмите и а, целите. В началото споменахте, че а, ситуацията е била доста особена. А, ам, няма, нямало е достатъчно подготовка и че тройката няма да съществува за винаги. Въпросът ми е, а, от поуките, които си извадихте, ам, каква е политическата отговорност ам, поета от а, тройката, която а, може да послужи като предпочитание при предоставянето на следващия мандат. На следващо място, двупакета и това, че е липсвало правно основание. Чрез двупакета и договор за механизма за стабилност се е създало това правно основание, което да послужи за изпълнение на мандата на тройката. Таз, това основание дали по някакъв начин е променило вашата работа? Дали сте останали в рамките на мандата си и под каква форма според вас мандатът на ЕЦБ е бил разширен? И на трето място, днес не само възоснова на това, че е, ситуацията е била особена. Е, какви са особените полуки, които могат да се направят от действията на тройката? Важно е да сме. Ем, конкретни, да излезем с конкретно послание пред гражданите. Вие казахте, не всичко е било съвършено, защото ситуацията е била спешна, но необходимо е, е възоснова на обществото право да намерим едно дългосрочно решение на проблема. Според вас, кои неща не са били наред и какви са последиците от това? Благодаря, господин съдокладчик. Нека да отговоря на вашите въпроси. Първо, по правното основание. Ясно е, че договорът за Европейския механизъм за стабилност и двупакета очертават мандата на ЕЦБ и на комисията в рамките на тройката. Но това не означава, че не е имало право на основание през 2010 година, когато беше съставена тройката. ЕЦБ има ролята да подкрепя паричната политика на Съюза. И нашата роля е да оказваме съдействие на общите економически политики на Съюза. Освен това, ЕЦБ допринася за допринася за изпълнението а, на политиките на Съюза съгласно члена 127.5 е, дори и а, когато става за изпълнение на а, национални политики, ЕЦБ също може да даде своя принос. А, така че и в рамките на, на тройката ЕЦБ изигра своята роля за стабилизиране на, стра... на държавите членки. Е, да, от полза е, че договорът за Европейски механизъм за стабилност беше изяснен но освен това стана ясно, че органите, които взимат решенията и са част от органа, управляващ Европейски механизъм за стабилност, както и органите по Европейски инструмент за финансова стабилност и Европейски механизъм на финансово стабилизиране. Всички тези органи е, изиграха своята роля. Има политически решения, които трябва да бъдат е, е, взимани от съответните органи, които се отчитат пред е, политически е, институции. Има е една допълнителна причина за това, защо е, ЕЦБ не може да взима решение в рамките на тройката. ЕЦБ е независим орган. Ние запазихме нашата независимост. Решаваме също и по политики, свързани с предоставяне на гаранции на европейско ниво управ... управителния орган на ЕЦБ е, взима своите решения независимо, така че ние не сме обвързани с решенията на тройката. Ние сме независими, както казах независимо от политическите е, решения. Е, разбира се, имаше дебати в рамките на тройката по програмите. Ето защо тройката е съставена от три институции, за да има дебати. Ние разгледахме програмите от различни гли Е, ние имаме, е, имахме върху нещата. комисията имаше друг поглед върху нещата. Тя отговаря за надзора в рамките на Европейския съюз. И ЕЦБ отговаряше или по-скоро гледната точка на ЕЦБ беше свързана с економическата стабилност. Понякога имахме разногласия, но беше постигнало споразумение в рамките на тройката. Споразумението беше обявено пред еврозоната. Господин Трише и още в началото господин Трише беше против PCI, но след това PSI беше одобрен от Европейския съвет. Това е едно легитимно решение, което е взето от Европейския съвет. И така, въпросът свързан с бъдещето. Дали трябва да се замести тройката? възоснова на общностното законодателство, ами ЕЦБ не е органът, който може да реши коя е правилната законодателна рамка. ЕЦБ като общностна институция има интерес от това цялата рамка за управление на кризите да бъде обхваната от една единна законодателна рамка в рамките на общностното право. всички процедури, свързани с предотвратяването и управлението на кризите, да бъдат обединени под една шапка. Разбира се, ние продължаваме да играем роля в рамките на процедурата за макроекономическите дисбаланси. Това също е в обхванато от общественото законодателство. Не значи, че ние няма да играем роля в бъдеще. Ние сме за една единна законодателна рамка и ЕЦБ ще продължава да играе своята роля. Но все пак това са политически дискусии и ние не можем да взимаме отношение. Благодаря. Сега другият докладчик от е СИД, господин Ван Гог. Благодаря, Шаран. Добър ден, Бенуа. Благодаря, че сте тук и че приехте да участвате в това изслушване. Не е съвсем ясно дали ЕЦБ ще приеме тази покана, предвид на това, че ролята й беше обект на доста коментари и обсъждания що се отнася до участието и в тройката. Добре е, че сте тук, за да внесете яснота, да разсеете някои съмнения. Най-напред искам да потвърдя казаното от съдокладчика. Това, което за нас е важно, е мандата на ЕЦБ. Трети член показва, че всяка институция трябва да работи в рамките на мандата, който е отреден съгласно договорите. Дали според вас действията на Европейската Централна банка в рамките на тройката е в рамките на мандата, който е даден от договора. Искам да подчертая един случай, където беше обсъден участието ви, например, в Ирландия. И слушахме гуверньора на Централната банка на Ирландия. Разбрахме, че има дебат в рамките на тройката относно плана за спасяване на ирландските банки. Без да навлизам в детайли. Позицията на ЕЦБ е взела връх в рамките на ЕЦБ и това е било в подкрепа на бейл-аута, докато ирландското правителство е предпочитало бейл-ин. Бихте ли потвърдили дали линията на ЕЦБ е надделяла това не е без последици, защото този бейлаут в последствие трябваше да бъде платен от политиците, структурните политики, които са приложени в страните, за които е приложена програма за подпомагане, откроява Ирландия, защото там имаше по-добра консолидация. Проблемът в Ирландия е, че ирландците сега плащат за криза, за която не са виновни. Ирландското правителство днес търси възможности да покрие дълга си. Шарон ти вчера не беше тук, но аз говорих за ролята на ЕЦБ. Какво считате вие за предложенията, които бяха направени? за уреждане на дълга на Ирландия и решението да се прехвърли част от Ирландия дълг към Европейския механизъм за стабилност, който с обратна сила управлява спасяването на ирландските банки. Ще бъда малко по-кратък по още един въпрос. Има решение на ЕЦБ, взето на времето, за предоставяне на 9 милиарда ликвидност за банка Лайки, която се считаше за банка, която не може да бъде спасена. Можете ли да оправдаете това решение? И оставям за най-накрая Гърция. Ние слушахме представители на МФР, господин Могадар и Муес, Румеатис в Гърция. стана ясно, че е имало разисквания между фонда и Централната банка относно преструктурирането на гръцкия дълг и МФР са били против преструктурирането, защото считали, че това е неустойчиво Сега този дълг е 70% от БВП. И тъга, тогава на времето ЕЦБ са били против, докато е, и финално докато Международния валутен фонд а, е а, настоявал да бъде преструктуриран Имало ли е такъв дебат в рамките на тройката? Можете ли да потвърдите, че сега в съвета се води нов дебат относно ново евентуално преструктуриране на гръцкия дълг, което според МФР се считаше за неустойчиво? Информацията, с която разполагаме, показват, че ЕЦБ не е поела загубите при първото преструктуриране. Считате ли при едно преструктуриране. Ако ЕЦБ поеме част от загубите по това преструктуриране, това ще позволи да се избегне тези загуби да бъдат поети от банките, от вложителите или от денокоплаците. Става зума за 39 милиарда гръцки дълг. Благодаря за вашия отговор. Председателката. Давам възможност на двамата съдотлавчици да надвишат времето за изказване. На други обаче няма да давам такава възможност. Ще има в последствие възможност е, да се изкажат е, и останалите, но ще зависи от времето, сколко е, минути ще им предоставя. Да, аз разбирам, госпожа председател, че и аз не мога да злоупотребявам с времето. Минус две минути, казва председателката. Най-напред е, искам да реагирам на това, което казахте в е, своето встъпително е, изказване, че ЕЦБ е приела поканата. За нас е, това е задължение да приемем покана от Европейския парламент. Бих искал също да подчертая, че се радваме, че можем да се отчетем за това, което сме направили в рамките на тройката. За това имаме рамката за отчетност. Е, имате редовно изслушване с участието на председателя на ЕЦБ, така че когато организирате подобни изслушвания, аз с удоволствие ще се отзовя. Това е въпрос на принцип. Това първо. На второ място бяха поставени много въпроси. Мога да говоря два часа относно положението в тези три страни, но ще се опитам да се спра по-конкретно на поставените въпроси. Първо за Ирландия. Решението за предоставяне на гаранция на иранските банки беше взето от иранското правителство през 2008, т.е. две години преди старта на програмата. Когато започна реализирането на програмата, голяма част от дълга на ирландските банки вече беше въз... покрита. Нека да, да сме наясно, че първо решението е взето от правителството на Ирландия преди участието на тройката и това беше в рамките на международно споразумение системно важните банки да бъдат защитени от държавата. Това беше изявлението на Г7 от октомври 2008, така че в Обединеното кралство, в, в Франция, в Германия и други беше постигнато съгласие тези важни за системата институции да не бъдат допуснати да фалират. Това беше решението на времето. Сега, ако въпросът ви е дали трябва да се промени, да, трябва и това се променя благодарение на вас защото сега имаме BRRD, единния механизъм за преструктуриране на банки. И виждаме е, сега предпочитанието се отдава на bail-in, а не на bail-out. Но на времето международното споразумение беше да не се допусне заразяване на системата в глобален мащаб е, и в еврозоната в частност. Това беше и становището на ЕЦБ на времето, че Бел-Ин можеше да съставлява риск тогава за засягане на цялата система. Ние се нуждаехме от система, която не беше на разположение тогава, преди да се приложи този подход. Това отново показва, че решенията се вземат, когато нямаше рамка, сега такава има и тя се усъвършенства. Относно Кипър. Националната централна банка е тази, която решава спешните мерки за предоставяне на ликвидност. Ситуацията на времето беше такава, че банките бяха под регулаторните прагове и имаше възможност за програма за подпомагане, целяща рекапитализацията на банките. Централната банка на Кипър беше, че тази банка е платежоспособна, стига да бъде рекапитализирана с средства от Европейския съюз и от МФР. Винаги разглеждаме тези въпроси, за да не се допусне криза на ликвидността. Ситуацията в Кипър беше такава, че проблемите продължиха доста дълго, липсваше напредък в разговорите между тогавашното кипърско правителство и Международния валутен фонд. Но банката беше платежоспособна, те разчитаха на тези средства. Оказа се, че имаше значителен сред... риск, че няма да бъдат предоставени средствата. Тогава беше взет поета отговорност от Централната банка и заяви, е, че ако средствата не, не постъпят, е, ще променят е, позицията си. Беше наложително да се използва международна помощ за да се подобри ликвидността на банката. Относно Гърция, имаше дискусия за преструктурирането на гръцкия дълг. PSI в Гърция на времето можеше да доведе до системна нестабилност в еврозоната. Това беше мнението на ЕЦБ и на всички европейски правителства на времето. Рамката на еврозоната не беше достатъчно стабилна, за да може да поеме такива сериозни трусове за това не беше взето решението през 2010 година, тъй като това щеше да създаде проблеми не само за Гърция, но и за останалите държави от еврозоната. Последният въпрос се отнасяше за обсъждане на ново преструктуриране. Не, такова преструктуриране не се обсъжда, защото в еврогрупата и с МФР има разговори, че ще се обсъди въпроса по-късно през 2014 на базата на две дискусии. Първо за фискалното изпълнение за 2013 година, за първичният излишък в Гърция. Това се обсъжда сега с гръцкото правителство. И второ и по-важно е, че Гърция трябва да отговори на изискванията за задействане на различните мерки по програмата. Ще имаме посещение в Атина, ще обсъдим тези е, въпроси и някъде по средата на 2014 година отново ще се постави въпроса за устойчивостта на дълга. Благодаря. А, а, добре, значи вече нямаме а, е, е, резервно време, имахме 5 минути на разположение, но сега трябва да се върнем към изказванията по 4,5 минути и половина на въпрос, моля. Е, е, е, Силви. Благодаря, Шарон. Въпреки че, Въпреки, че времето е кратко, бих искал да кажа на господин Кюре колко се радвам, че е наш гост, защото въпросът е много важен. Е, е, имам е, следният въпрос, който е едновременно и прост и сложен. Какво ще направим в дългосрочен план? Тъй като много пъти обсъждаме начините, конъюнктурата и така нататък, но ще започна ли в храните, в които се провежда вече програма, че ще имаме някакви по-дългосрочни структурни стъпки, които ще бъдат направени? Това е много дълбок въпрос, но за съжалявам, извинявам се на госпожа председателката, но не е въпрос, на който мога да отговоря с да или не. Има два възможни отговора. Първо, най-добрият начин да се подготвим на, за бъдещето е да реформираме нашите економики, те да, ги, да бъдат по-гъвкави. Това е, е за бъдещето. По този начин економиките ще могат по-лесно да поемат ударите и да се приспособяват към изменящите се обстоятелства, особено към пазарните условия. Това въжи за всички страни, не само за еврозоната. Сега, имаме ли ясно виждане за това, каква трябва да бъде, примерно, промишлената специализация на Гърция, Португалия или Кипър пред, след 10 или 15 години, отговорът е не. А, сега, ако мога да вкарам тук една а, а, известен скеп, скептицизъм, е, ще кажа, че може би повече време трябваше да се отдели и ще трябва да се отдели за това на къде да се развива промишлеността на тези страни в зависимост от пазарите и обстоятелствата в световната економика. И оттам нататък ние ще видим как можем да подпомогнем пренасочването на промишлени дейности, капитали и така нататък. За мен съществува е, въпросът. Е, големите слабости, е, които имахме в Европа, и управлението на кризата в Европа, в Европа, пък и навсякъде по света и в рамките на това управление на кризите, ролята на, на, Централната банка, както в Европа, така и навсякъде, е да а, помогне за приспособяване към тези нови условия и преструктуриране. не, не, за Европейската инвестиционна банка нищо не мога да кажа. Те си имат своите задачи, играят със своята роля. Тя играе своята роля. На лице са, може би, необходимите инструменти, но те не са свързани така тясно, както трябва да бъдат с стратегията и това, което е необходимо за бъдеще. И, и много ви благодаря за това, че сте тук. Имам два въпроси. Да си представим за момент, като хипотеза, че Испанският министр-председател пише поверително писмо на Централната Европейска банка по отношение на економическите интереси на Испания. И нека си представим също така нещо, което е реално. Писмо на ЕЦБ до испанския министр-председател, където се иска да се проведат реформи в пазара на труда. Въпросът е прост. Считате ли, че случаят А е приемлив или не? И случаите, е, считате ли, че случаят Б е приемлив или не? Отговор искам с да или не. може да отговорите на френски на тези мои въпроси. Второ, когато говорим за Гърция във връзка с решението от 10 май, става дума за преструктурирането на гръцкият дълг. Става дума за стабилна, финансовата стабилност. И а, това, което говорихме за Ирландия, не, не въжи тук. До 11 март ЕЦБ е, е, е, заплашваше Ирландия, че ако те не платят 100% на кредиторите, нещо, което е един анехронизъм. Смятате ли тези действия за нормални? И това не заплашваше ли с финансовата стабилност? На практика, двете решения на е, Централната европейска банка е, е, целяха да защитат изцяло частните кредитори за сметка на публичните кредитори и на дългоплатеца. Е, е, трябва ли да смятаме, че пазарите са абсолютно глупави и тази политика води до, води до отрицателни резултати. Защото в, в, в всяка система има дългове, които са не, несплатими. Не, не, не, не, не можем а, а, а, това да кажем е за общия дълг. Господин председател, това са много важни въпроси. Съжалявам, ако отнемам повече време. Значи, когато става за преструктуриране на частният и публичният дълг, а, какво да кажем е в случаите, когато е ясно доказано, че той е неплатим, невъзстановим. А, и а, какво ще кажете за а, отношението към частния, публичния сектор в това отношение? Говори без да му е включен микрофона, господин, в момента не го чувам, председателката го прекъсва не, не е честно а, да, отнемате, а, а, да отнемате цялото време, с което разполагаме. Благодаря, господин депутат. Позволете ми първо да кажа, а, че за мен е радост да бъда поканен да обсъждам тези въпроси с вас. Отговорите на вашия първи въпрос е да и да на двата въпроса правителството а, а, може да критикува Централната банка, може да се говори за едно или друго, а, за а, лихвите, за това, това нататък, по отношение на, на промишлеността на страната. Това са обсъждания, които се водят. И в Централната банка съветва всички правителства, те могат или не могат да взимат предвид да, да могат да вземат или да не вземат предвид нейните съвети. Но това е нашата работа, ние да даваме съвети по отношение на политическата економ... економическата политика. Това е абсолютно нормално. Това по първия въпрос. По втория въпрос, финансовата стабилност. Смятам, че много ясно казах, че ние в БЦА смятаме, че ние подкрепихме директивата за, във връзка с банковата криза. Е, ние бяхме е, е, готови също така да отидем и по-далеч в някои отношения във връзка с тази директива. И на времето ние не разполагахме обаче с тази директива, нямаше, нямаше обсъждане в световен мащаб по отношение на финансовата стабилност и преди всичко нямаше нямаше защитни механизми, които биха позволили на еврозоната да се противопостави на силите, които действаха срещу нея. И за това ние бяха взети решенията, които бяха взети. Сега, когато вече имаме тези защитни механизми, БЦ, ЕЦБ е, е, е по-силна и може да кажем, че инвестициите, които бяха направени в банките, ще се изплатят и те бяха правилна стъпка. Благодаря. А, а, значи, радвам се, че не говорите много бързо на френски. Юрген Клут от името на Гуе. Ще говоря на немски, защото не мога да говоря френски. Господин Кюре, радвам се, че сте тук сред нас и а, имаме тази възможност да разменим мнение с вас. Мандатът на ЕЦБ е ясен, а, парична стабилност. А, казахте, че ЕЦБ е европейска институция, но в качеството си на такава институция вие сте обвързани с социалните права и с основните права, които са включени в отделните харти. Няма съмнение по този въпрос. До каква степен сте взели предвид тази обвързаност при предприемането на ам, вашите мерки? Ам, защото от вашите действия последваха редица а, социални затруднения. дали тази обвързаност на ЕЦБ с социалните основните права не е довела до по-голямо задълбочаване на последиците върху социалните аспекти. Не трябва ли това да се вземе предвид? И тук възниква и другият въпрос. Дали тези права във времена на криза ам, да бъдат включени в предварителните планове и подготовки, така че да няма негативно въздействие върху тях. Каква е вашата позиция по този въпрос и как виждате ролята на ЕЦБ в тази насока? Благодаря. Трябва да се извиня, че трябва да напусна. Астрид Люлинг ще поеме председателството, така че ще ви дадем възможност сега да отговорите на зададения ви въпрос. Благодаря ти, Шаран. Благодаря. Може да отговорите на въпроса. Uh, so let, let me, uh... И така, нека да отговори на този така важен въпрос. ЕЦБ, разбира се, е обвързан от общностната рамка и от всички договорености на Европейския съюз, включително и въпросите свързани с човешките права. Не отричам, че Европейската Централна банка като европейска институция е обвързана с тези права. Корекциите е, бяха необходими. Беше е, необходимо да бъдат е, балансирани отново економиките, да се намали нивото на публичните разходи и да се изградат капацитети в тези економики. Бяха необходими корекции във всички економики. Това, което се опитахме да постигнем е следното – да имаме предвид социалните аспекти и е, нивото на корекциите да не е непропорционално и да има негативно въздействие върху обществото и да се отрази върху безработицата сред младите и възрастните. Разбира се, ние сме за економически корекции, които да са економически ефективни. Ставаше въпроси за външното финансиране на тези страни и за, публичното, за публичните разходи. Имаше финансиране от други страни. Отчасти имаше финансиране от самите държави членки. Тези корекции трябва да се извършват по начин, който да се разграничава от нивата на доходите имаше такова разграничаване в зависимост от нивото на доходите. Тези корекции бяха необходими Изготвя се, се схеми, които да са е, пропорционални по отношение на данъчното облагане. Много е трудно, защото трудно се прокарват такива промени. Е, важно беше да се вземе предвид е, и принципът за социална справедливост. Във всички държави е, членки, които обсъждаме, бяха проведени важни е, корекции на е, европейско ниво като цяло. Разбира се, това се отрази върху пазарите и върху дружествата, които съкратиха работни места. Да речем, ако не се коригират едновременно намаляването на разходите и намаляването на цените, то това се отразява негативно върху домакинствата. Те поемат тази разлика. Разбира се, пазарите трябва да са конкурентоспособни трябва да се вземе предвид и сектора на разпределянето на услугите и на разпределението на стоките и на услугите, така че да не се поема целият товар от корекциите от ем, определени сектори. Yes. Salut, Monsieur Curé, mais je laisse la parole à Dodio Feyo. Merci. Oui, oui, mais c'est bon. Благодаря, господин председател. Давам думата на господин Фейо. в началото искам да ви поздравя за това, което току-що ни казахте. Но то е свързано с три въпроса. Бихте ли могли да кажете нещо по-подробно? Какво би станало с въпросните четири страни, ако тези извънредни мерки, които предложи тройката, наложи тройката, не бяха взети. Какво щеше да стане? Ако не беше намерено решение за техния дълг и страните не бяха в състояние да посрещат минималните си задължения. А, бихте ли ми отговорили както от економическа, така и от социална гледна точка? Знам, че социалното измерение е особено важно. Но как би се развило социалното положение, ако не бяха взети мерките препоръчени от тройката? Това първо. Второ, мислите ли, че имаше реални, реална опасност за еврозоната като цяло? Каква беше реалната опасност някои държави да напуснат еврото и какви последици би имало това а, за страните, за които говорим? И накрая, аз съм португалец и бих искал да ви попитам как разглеждате сегашното състояние на нещата в програмата за преструктуриране. Ирландия вече е напусна, след 4 месеца ще приключи и Португалия. Вече има положителни признаци за развитието на португалската економика, но все пак бих искал да чуя какво мислите по този въпрос. Non, nous avons cinq minutes en tout. Vous avez trois minutes. Merci, Madame la Présidente. Euh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Фейл за поставения въпрос. Какво може да се случи без покрепата от Европейския съюз и от МВФ? Говорим за страни, които са загубили достъп до пазарите, които не можеха да финансират финансовите си задължения, щяха да фалират, няма да, ще да може да се обслужват дълга, предвид на това, че финансовия сектор във всички страни инвестира в държавен дълг отчасти. Това щеше да доведе а, до разпад на целия финансов сектор, капиталови а, загуби, банкрут на банки. Това щеше да доведе до загуби на влогове, защото те са гарантирани само до 100 000 евро, но до, когато има такъв мащабен фалит, това не означава нищо. Така че се налагаше външна помощ и тя можа да разпредели разходите и усилията за преструктуриране в по-дългосрочен план. Е, става дума за помощта от Европейския съюз, както от МФРМ. Е, е, ако не се бяха приложили мерките, щеше да се стигне до а, свръх разходи, до прекалени инвестиции в определени сектори. Страните и политическите а, партии трябваше да вземат решение за решаване на проблемите а, под натиска на финансовите пазари. А, при програмите те имаха възможност да разсрочат това в по-дългосрочен план държавите можаха да задържат контрола върху процеса на преструктуриране. Действително това е много сложен процес и той продължава да е такъв, но външната помощ позволи на страните а, да направят а, така, че да могат а, да се справят а, с изискванията за преструктуриране и да не се достигнат стигне до стихийни фалити. И така, какво е положението и риска за еврозоната? Да, такива рискове съществуваха, като се имат преди, че имаше взаимообвързаност и взаимни експозиции на банките. Имаше много сериозна опасност от разпространение на тази криза в други страни, в цялата еврозона. И най-сетне какво е положението в момента. Сега в Португалия, например, бяха постигнати значителни резултати в осъществяването на програмата. Подобрява се економическото положение в страната, има второто три месече на 2013 има растеж, има спад в безработицата. Какви ще бъдат следващите стъпки? Това е нещо, което трябва да бъде решено от португалското правителство и такова ще бъде взето в едните месеци. Дали Португалия постепенно ще излезе от програмата или ще се нуждае от някаква последваща програма, но това е решение, което трябва да се вземе от португалското правителство. Давам думата сега на господин Булман. Господин Кюре, високо оценявам вашият подход. Начинът по който разсъждавате ми допада, но това няма нищо общо, за съжаление, с емпиричните данни. Като погледна какви са данните от Гърция и от Португал, Португалия, виждам, че както дълга, така и безработицата са се увеличили. Сред младежите безработицата се увеличила два пъти. И това в рамките на програмата. Ето защо ме интересува следният въпрос. ЕЦБ отговаря за паричната политика. Тази политика става все по-трудна за изпълнение в еврозоната и силните стават по-силни, слабите стават все по-слаби. Може ли да, да обясните как се прилага една програма в този случай, тъй като центробежните сили разделят двете двете страни все повече. Вторият въпрос е свързан с това как да се ам, отстранят слабостите в инвестициите. Беше обсъждан тук въпросът за данъка върху финансовите транзакции. обаче в един момент се създава впечатлението, че финансовите институции а, подлагат под натиск или извиват ръцете на държавите членки да не въвеждат този данък. Вие е, е играете ролята на банков надзорен орган. Знаете как, как стоят нещата във Франция, в Германия, в Италия. В моята родина също се води този дебат. Знаем много добре как банковите съюзи се опитват да накарат своите правителства да не въвежат този данък. ЕЦБ като надзорен орган какво смята по този въпрос и как може да подкрепите Европейския съюз по този, да се справи с този проблем? Разполагате с две минути и половина за отговор. Ще се опитам да отговоря в рамките на отреденото ми време. Това, което казахте за безработицата в Португалия и Гърция е напълно вярно. Казах, че има подобрение. Тоест, аз имам предвид последните данни, с които разполагаме от последните месеци на 2013. Да, имаше огромна безработица между 2010 и 2013 и особено сред младежите тя е двойно по-голяма. Това е неизбежен процес при една криза да се премине през такова преструктуриране, през такива корекции в цялата еврозоната и още повече в програмните държави имаше увеличаване на безработицата, както и на фалитите, поради липса на съвкупно търсене. Сега структурните реформи се отразяват положително на економиката. Има подобряване на конкурентоспособността, което означава, че може да се изнася повече. Това е свързано с търсенето, адресирано към местните компании. Така че виждаме, че има плодове, които са видими. Неодавна започнахме да забелязваме първите сигнали за подобрения, но такива сигнали съществуват, що се отнася до конкурентоспособността, износа и по отношение на Португалия и на спад на безработицата. Относно това дали има разединение в еврозоната, има доста фрагментация в резултат на кризата. Аз твърдо вярвам обаче, че програмите, които се прилагат в държавите, допринасят за сближаването на страните, за да може да се преодолее фрагментацията. Разбира се, това изисква време, Конкурентоспособността и износа позволяват на държавите да се интегрират по-голяма степен на вътрешния пазар, да се възползват от търсенето в други държави. Това е част от сближаването. Така че забелязваме реално сближаване, включително в финансовата общност. Има ще е спад в доходността в някои от тези страни. Сега обаче виждаме, че особено в Португалия има подобряване на достъпа до пазара и в последствие работата на ЕЦБ ще се улесни, защото тя беше осложнена от фрагментацията. Сега, след като фрагментацията спада, ще постигнем относно FTT, данъка върху финансовите транзакции. По него ние сме казвани, че те трябва да бъдат така направени, че да не засегнат репо пазарите и трансмисионните механизми на паричната политика. Председателката, два това е нова концепция, защото господин а, Трише, господин Драги винаги са били против. А, Удо, но трябва да имаш друг подход. Не трябва да виждаш само дупките в сирането. Ам... Благодаря на господин Кюре за подробния отговор, който да, даде той. Госпожа Крацер има думата. Микро. Е, авто... Господин Кюре, бих искала да ви задам въпрос който проистича от другите зададени въпроси. Става дума за социалното въздействие на мерките. Е, става дума за економическото възстановяване и общото законодателство. Ние имаме много високо, висока безработица, има изтичане на мозъци и това пречи на много на нашата економика. Е, вие е, е, говорихте за пожарникарски действия. Обаче пожарникарите като че ли не отчетаха реалностите. Използваха грешни мултипликатори, използваха мерки за стабилизиране, които бяха погрешни, особено когато става дума за конкурентоспособността. Не оценихте ли а, всичко това? Сега тройката прави своята окончателна оценка на положението в Гърция. Не мислите ли, че е време сега да направите препоръки? Защото беше, доказа се, че взетите решения са политически по своя характер, но не смятате ли, че трябва да формулирате препоръки, които да вземат предвид всичко това, за да могат хората да си отдъхнат? Гръцкото общество и гръцката економика се нуждаят от отдих, е, защото иначе няма никакъв смисъл да имаме първичен е, излишък, бюджетен излишък. Защото, знаете, жертвите са огромни, хората понасят тези жертви. Е, знаете и за ангажиментите на гръцкото правителство имаше проблеми с данъчното облагане, имаше свръхоблагане. И подобно е, тежко данъчно облагане е, препятства економическия растеж, а също така и потреблението. Сега е много важен момент. Е, вие казвате, че смятате, че социалната справедливост е особено важна, включително и за економическия растеж и за това трябва да обърнете внимание на тези въпроси. А вашите препоръки могат да изиграят много важна роля и да повлияят на политическите решения, които ще се вземат в бъдеще. Господин Кюре, имате думата. Благодаря за въпроса. По въпроса за мултипликаторите, няма да говоря надълго и на широко, но през 2010 година мултипликаторите се оказаха по-високи, по-големи, отколкото очакваха международните институции. Но знаете, че това не е, економиката не е точна наука. Така че, какво можем да кажем за въздействието на фискалната консолидация през 2010 година? Тя се влияеше от редица фактори, включително и от доверието в политиката. Включително и по-низките цен разходи по финансиране, рефинансиране на финансовите пазари. Това, което сме свидетели, се дължи на това, че възстановихте пазарния си, пазарния си достъп Значи, ние се учим от това, което става, но нещата все още остават дискусионни. Сега по съдържанието на програмата данъци и разходи. И ЕЦБ и другите институции взеха под внимание а, а, неприятните сметки и за еврогрупата, и за отделните страни. Защото трябва да се направи нещо или е, в разходите, или в данъчното облагане. Това показва сметката. Разбира се, зависи какви точно ще бъдат съкръщенията в разходите. А данъчното облагане, разбира се, трябва да бъде прогресивно, за да има справедливост в данъчното облагане но а, нямаше външно финансиране. Така че трябваше да се прибегне или до съкръщаване на разходите, или до увеличаване на данъците. Благодаря. А сега господин Леонардо Доминичи. Имате думата. Господин Кюрей, Да, прочел Прочетах е, някои от вашите е, неодавнашни речи и се запознах с е, вашите позиции, които ми се струват много интересни. Тъй като очевидно ясно съзнавате проблемите и, и това, че е, е, се учим непрекъснато от кризата. Говорихте за оценката на процеса на приспособяване на економиките към новите условия на кризата. Мислите ли, че проблемите фактически проистичат от начина по който програмата, е, програмите се бяха изпълнявани? Нямам предвид положението в отделните страни членки. Е, позовавам се на факта, че липсваше истински системен подход. Мисля, че процесът на приспособяване към новите условия може да бъде резултатен, ако се разглежда еврозоната като цяла, като цялост, за да може да имаме политика за ребалансиране в европейските мащаби. Но и тук е, ЕСБ трябва да изиграе своята много важна роля. ЕСБ може да съветва политиците, като им каже какви са изводите, какви са пулките от всичко сторено до сега. ЕЦБ е, е, има така пред, предпазен клапан, който може да използва. Това е тавана от 2% за инфлацията. И разбира се, динамиката в по-силно развиващи се страни може да бъде част от този процес на ребалансиране. Имате 3 минути, господин Каре. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за въпроса, господине. Напълно съм съгласен с вас, че наистина ЕЦБ, несъмнено, трябва да предупреждава правителствата, когато съществува опасност за функционирането или целостта на еврозоната. така беше до 2012 година, но не, вече не е така. Разбира се, ние трябва да предупреждаваме правителствата, които съществуват рискове за ценовата стабилност. И за това ние се опитваме тройката да прилага системен подход към кризата. И още в началото ние а, а, казахме на правителствата правителството от какво се нуждаем. Необходими са цялостни рамки а, за облигациите. Не ЕЦБ беше за всичко това, но ясно беше, че не е необходимо подобно, подобни рамки, особено така, така наречения Белин, където се използват собствени средства за а, а, преструктуриране и излизане от кризата. Необходим е общ подход, ако той не трябва да закъсне, ако искаме да стабилизираме положението може винаги да разчитате а, на ЕЦБ да действа, когато става дума за интереса на еврозоната като цяло. Таванът от 2% за инфлацията. Ние поддържаме нашата дефиниция за ценовата стабилност а това са 2%, това за 2% за инфлацията. Може би сте забелязали, че напоследък и в насоките, които издаваме, сме много последователни. И ако виждаме каквато и да е опасност за ценовата стабилност в средосрочен план, ще действаме незабавно. Благодаря сега. Използвам а, а, е, да кажа, че съжалявам, нашите колеги от, немски колеги от НП не са тук. Има още три записали се. Госпожа Гомес, господин Шмидт и господин Гиголд. Ако има време, може да е, дадем думата и за други изказвания. На госпожа Гозес имате думата. господин Кюре. Тройката търси начини за провеждането на структурни реформи, но трябваше да помисли за корупцията в приватизацията, обществените поръчки и събирането на данъци. Тройката в Португалия одобри увеличаването на данъчния товар върху средната класа. Ам, Дадоха се обаче данъчни привилегии на португалски фирми, които имат седалища в Нидерландия и в други страни. Имаше и амнистия през 2013 година, което а, остави безнаказани най-големите измамници с данъчни средства. 7,5% данък. Срещата в Довил през октомври 2010 година, среща на която бяха господин Саркози и госпожа Меркел, те призоваха за предприемането на мерки. Това, което казаха те, доведе до ескалирането на ситуацията в Европейския съюз и доведе до ескалиране до доходността по държавните облигации, което пък от своя страна доведе до нуждата от помощ за Португалия а, отговор на господин Кюре. Благодаря за вашия въпрос. Първо, относно данъчните е, въпроси. А, ние а, сме за укрепва на системата за събирането на данъци, но това все пак е задача, която е отредена на португалското правителство. Решенията се взимат от националното правителство и така е правилно, защото те са политически отговорни пред своите избиратели. Относно среща в Дювил, да, това е дискусията, свързана с участието на частния сектор – а, това доведе, разбира се, до ескалирането на кризата и а, а, ескалирането по отношение на доходността на доходността по държавния дълг. И това засегна държави, които имаха структурни несъответствия. Една от тях беше и Португалия. Това доведе до ескалиране на кризата и ЕЦБ по това време изказа какво е мнението на институцията. Господин Оле Шмидт, благодаря. Не обвинявайте пожарникарите, казахте веднъж. Вие сте е, бил и член на ЕЦБ през 2012 година и член на френската хазна. Е, дали банкерите трябва да бъдат обвинявани за това, че не се справиха и то в е, първите сигнали за разрастването на кризата? Дали това не е тяхна отговорност? Възхищаваме се на това, което направи ЕЦБ след това, но има отговорност, която трябва да бъде поета от някого за случилото се. МВФ и дискусията за това, че трябва да се създаде европейски МВФ. Дали това няма да се отрази негативно върху експертния опит, с който разполага МВФ? Аз съм от Швеция и ние имаме опит. Uh, uh, Имаме опит с данъка върху финансовите транзакции. дали ЕЦБ ще е, промени е, своя... Е, дали ще промени своето мнение? Много добър въпрос, казва председателката. Отговор на господин Кюре. Съвсем накратко Разбира се, данъкът върху финансовите транзакции е тема, която се обсъжда на глобално ниво. Няма проблем да се въведе този данък, ако няма някакви неочаквани последици или ние сме казвали своето мнение и към, отправили сме го и към държавите членки, и към пазарите. Може да се въведе данък върху финансови транзакции, който да има ограничен характер, но разбира се, има редица възможности, в основа на които може да се прилага този данък. Относно това дали централните банкери са отправили рано предупреждение – има колективна грешка по отношение на изпълнението на договорната рамка. И това е една колективна грешка. Не съм бил тогава в ЕЦБ, говоря за моите предшественици. председателя на ЕЦБ през, преди кризата по време на 2005-2006 предупреди еврогрупата, че възнагражденията се увеличават прекалено динамично и в еврозоната, ако това разрастване на разходи за редица труд продължава, ще доведе до проблеми. Това бяха предупрежденията тогава. Не казвам, че ам, кризата е била насилствено прокарана, но а, искам да кажа, че ЕЦВ ам, е отправила своите предупреждения на времето. Не отговорихте на въпроса за Международния валутен фонд. Това е част от дискусията в държавите членки. Държавите членки, които са както членки на Европейския съюз, така и на МВФ. Следва да се отчита тази двойна роля. Е, бих искал всичко да се постави под е, шамката на европейското законодателство и рамката за надзор. И това трябва да се случи на определен етап. Това не означава, че е, МВФ не е нужен. Аз нямам гледна точка по въпроса. Участието на МВФ до сега беше полезно, защото те предоставяха една по-различна гледна точка с оглед на международния опит, който имат е, и те имаха повече опит с кризи, отколкото някои други страни имаха също повече опит в управлението на кризи и са се занимавали с повече държави, които са били пред фалита. Благодаря. Искам само да потвърдя това, което казахте по-рано, че председателят на Европейската Централна банка винаги ни е предупреждавал срещу индексация, индексацията, най-вече в Люксембург, но не беше чун. Последният ни оратор е господин Свен Гиголта. Благодаря, господин Кюре, че сте тук сред нас. Първо искам да кажа, че а, острата, критик, острата критика, отправена към ЕЦБ, според мен на моменти е неудачна. Не може да се наказват тези, а, които а, са а, влезли в огъня. Вие се подават на това държавите членки да не сформират вашия мандат съгласно взетите решения и за това, това се отрази върху вашите действия. След проучванията на съвета на Европа се оказа, че е нарушена карта на социалните права на работещите. Такава критика, критика беше отправена към вас и си оправдахте, като казахте, ако не бяхме поступили така, социалните последици ще да са още по-лоши. Но в, когато става въпрос за нарушаване на основните права, никакви оправдания не са уместни вашите препоръки в рамките на тройката и вашата позиция там всъщност включва и нарушаване на основните права. А, вие знаете, че на европейско ниво вие сте задължени да спазвате тези права. Относно въпросът на господин Нок, свързан с спасяването на кибърските банки е, и това е в рамките на програмата за спешна помощ за ликвидност. Вие изходихте от това, че, че ще има рекапитализиране. Вашите парични насоки а, за, забраняват по-нататъчното финансиране на неликвидни банки. Може ли да потвърдите, че в случая с банката Лайка политическите ви а, насоки не са били спазени и това дава възможност на частни кредитори а, да се намесват в въпросните банки? Разполагате с две минути и половина за отговор. Благодаря, госпожо председател. По първия въпрос, но преди това искам да ви благодаря за казаното в началото на изказването ви. Ние не разглеждаме ролята на ЕЦБ само като част на, от тройката, а основната ни роля е да гарантираме паричната стабилност. Ролята ни по време на кризата беше да гарантираме стабилност на цените чрез парична политика и сме го направили по различни начини, както знаете, и продължаваме да го правиме. Това не го обсъждаме в момента, но това е много по-важно, отколкото всяко нещо, което правим в рамките на тройката. На второ място, Европейската конвенция по правата на човека. Както вече казах, ЕЦБ е консултант на еврогрупата. Ние не вземаме решения. Ние не сме част от процеса на вземане на решения. Имаме консултативна роля. Решенията се вземат от националните правителства в общностната рамка и от еврогрупата. Господин Гиголт, но вашите препоръки бяха ли в съответствие с международното европейско социално право? Вие сте задължени според говорите да спазвате законите и при правенето на препоръки. Нарушили ли сте тези закони? Аз не съм юрист, така че не ме карайте да обсъждам нещата от правна гледна точка, но ЕЦБ е обвързана от законите. Това е безспорно. Препоръките на тройката фигурират в докладите на Европейската комисия. Те са публично достояние и там има а, детайли, свързани с препоръките на тройката. Разбира се, че ние действаме в рамките на законодателството на европейското право. Ние не се разглеждаме като институция извън тази рамка. ELA се предоставя от националните банки, национална компетентност е, но зависи от оценката на платежоспособността на банките. Ситуацията и е днес е, че оценките се правят от съответните национални органи. В случая ставаше дума за решение взето на Централната банка. Управителният съвет на ЕЦБ разчита от оценките, направени от компетентните национални органи. До ноември ние нямаме надзорни функции. И ELA се осигурява от централните банки и те поемат риска. Централната банка на Кипър взе решението и ние разчитахме на нейното решение лайки, според тях, беше платежоспособна с очакването, че <clears throat> ще постъпят средства от Европейския съюз и от МВФ. Разбира се, нещата ще се променят, когато ЕЦБ поеме надзорните си функции. Това е нещо ново в рамките на механизма за финансова стабилност. Председателката, благодаря ви за това, което ни казахте. Това внесе повече яснота, разсе някои недоразумения и това ще ни помогне в бъдещата ни работа. Благодаря на всички, които се изказаха. Следващото ни заседание ще бъде на 17 февруари от 15 часа. Обявявам заседанието за закрито.